Siamo pronti? Prendete posto. Buongiorno a tutti. Добър ден на всички. И така, нека да започнем работа. Някакви бележки по дневния ред? Ако няма, дневния ред е прият. И е, така, ако няма някакви възражения по протоколите е, на заседанията 16-17 марта и 12 април, до края на сутрешното заседание, те се смятат за приети. И така, сега няколко съобщения. Утре с е, координаторите ще се осъществи среща с комисаря Чолос по комитологията, която ще е, прерасне в е, делегирани актове и е, актове за изпълнение. Ще обсъдим календар, дневния ред, графика при прилагането на законодателството след влизане в сила на Лисабонския договор. Също така искам да ви информирам, че ще се проведе извънредно заседание по конкурентоспособността на а, селското стопанство на 10 май в понеделник. Извънредно заседание също така на 18 май в Страсбург от 10 часа сутринта, за да се разгледат многото изменения по доклада Лайън за бъдещето на общата селско-стопанска политика. Това казах на 18 май. И така, сега ще преминем към размяната на мнение с господин Джон Дали, отговарящ за здравопазването и защита на потребителите. Приветствам с добре дошъл комисаря Джон Дали. Обеден съм, че всички колеги проявяват голям интерес към работната програма за едните години, всичко свързано с здравеопазването, безопасността на храните и другите въпроси. Така че ви давам думата, господин комисар. Господин председателю, уважаеми госпожи и господа, много се радвам, че съм тук днес. Това е първата ми възможност да ви запозная с ключови въпроси, които са от най-голямо значение и интерес за комисията. Разбира се, ще отговоря и на въпросите ви после. селското стопанство и хранителния сектор са изключително важни за нашата економика. Това, разбира се, е най-големия производител и работодател. Секторът, следователно, е от изключително голямо значение. Споменавам всичко това, за да подчертая ключовия принос, който има сектора за постигане целите на инициативата Европа 2020. Ще говоря по отношение на работната програма на комисията, които са в моя мандат и в мандата на вашата комисия. Започвам с расти, растенията, културите и тяхното състояние. Изключително важно е да се опазват културите от вредители – много важно е, разбира се, да се преодоляят както старите, така и ново появяващите се е, болести по растенията, свързани с промяната в климата. А, е, а моята цел е да ви запозная е, с нова стратегия през 2012 година по този въпрос. Ще спомена бързо и изпълнението на новото законодателство за растителна защита. Има ясна инициатива за индустрията за пестициди да е, имат ново въведение, с крайна сметка да се стигне до производство на безопасни продукти. По-бързо да достигат продуктите, поради е, много по-ограничения и близък срок, крайен срок, което от своя страна е много важно за производителите и фермерите. ГМО, следваща точка. Разбира се, в работната програма на комисията до края на юни трябва да представи инициатива как държавите членки ще разполагат с е, своя е, собствено правомощие решение дали ще отглеждат генно модифицирани продукти на територията си или не. Това, разбира се, е факт, който е ясно оповестен от Барозо пред целия колегиум. На моето изслушване през януари аз се ангажирах до края на годината да подготвя доклад, в която секция също ще бъде включена в моята работна програма. По-настоящем консултираме всички участници, за да можем да получим ясна балансирана картира. Използвам предоставената ми възможност да ви запозная с въпроса с научното развитие и иновациите. Аз съм за нововъведенията и съм ангажиран а, с това максимално, разбира се, да се използват постиженията на науката, но не на всяка цена. Важно е да има иновации, при които разбира се ще има развитие и напредък, но същевременно трябва да се очитат и въпросите за риска и безопасността. Пестицидите, както вече споменах, са важна, важен пример за именно а, новаторство в тази част на нормативната база. Дебатите по научно-развойната дейност е, ще бъдат насочени към ползите на, за гражданите от въвеждането на нови продукти. Разбира се, предвид е, здравето на всички граждани. Комисията а, публикува съобщение за нова стратегия за а, хуманно отношение към животните и превенцията е по-добро от лечение. Септември 2008 година е документа за приемане на план за действие с конкретни действия, както знаем, вече някои от които са реализирани. Що се отнася до правната нормативна база, искам да а, направя предложение за закон в тази област следващата година. Трябва да подчертаем взаимоотношенията между правилата на европейско е, и, и, е, и общностно и национално ниво. Необходимо е, е да се органи... използват правилата, разбира се, на Международната организация за хуманно отношение към животните, но в някои отношения нашите правила са изключително важни, много по-строги. По отношение на 2010 година ще се направи оценка която в края на декември ще бъде представена по отношение хуманното отношение към животните. Прави се оценка на стандартите и разходите. Възоснова на всичко това и препоръките които получаваме от вашата комисия, подготвяме нова стратегия, която по един всеобхватен начин ще разработи нова политика за следващите пет години за хуманно отношение към животните. Следваща тема, която беше трудна защита на животните по време на транспорт, комисията трябва да представи доклад по този въпрос. Очаква се във втората половина на следващата година ще бъде основан на, разбира се, всякакви данни, които обхващат всички аспекти социални, економически и научни, както, разбира се, ще се отчита и прилагането на сегашните разпоредби. По отношение на проблемите за хуманно отношение към животните, искам да спомена и въпроса с етикетирането. На моето изслушване вече казах това. Не вярвам, че можем да кажем на потребителите какво трябва да ядат. Обаче, необходимо е да им кажем с какво разполагат. Комисията прие един доклад по отношение на етикетите и създаването на референтни центрове и рамка и цяла мрежа от такива центрове в Европа. Е, радвам се, че идеята има подкрепа. В областта на безопасността на храните. Искам да кажа, че Европа поставя много високо стандартите в този по този въпрос. Имаме изключителен потенциал. Трябва да продължим в тази посока да откриваме нови пазарни възможности. Имаме чудесна търговска марка. Нека да я използваме максимално. Що се отнася до вноса, вносните стоки трябва задължително да отговарят на нашите изисквания за безопасност, които въвеждаме в Европа. Обаче, Що се отнася до конкуренцията, ще докладвам до края на 2010 година по този въпрос. Ще се консултирам с всички заинтересовани страни, защото това е въпрос, с който много са загрижени. Важно е рамката, с която разполагаме, да продължава да ни гарантира безопасна храна в конкурентна среда. По-нататък е, вярвам, че сме стигнали до положение, където може да има допълнителни мерки, които да се разработят, за да не се застрашава а, живота и здравето на гражданите. This document should be adopted by the Commission as early as June and will по отношение на заболяването лудата крава ще се подготвят нови промени и нови мерки. В крайна сметка – високо ниво на безопасност на храните и продоволствието. Това е факт в Европа. Важно е и защото през миналите години ние предоставяме на нашите потребители наистина благодарение на нашето законодателство безопасна храна. Това може да продължава така само ако правилно се прилагат мерките, които вече са факт противен случай нашата е, нормативна рамка ще бъде застрашена. Уважаеми госпожи и господа, заполя, запознах ви с е, е, някои от основните теми, които са включени в работната програма на комисията. Сега, разбира се, очаквам е, вашите въпроси. Благодаря ви. Молто бене, грация комисарио. Grazie per il tuo... Благодаря, господин комисар. Имаме вече доста дълъг списък с желаше да се изкажат, но тъй като се има предвид колко е натоварен нашия дневен ред, ще ви помоля да бъдете по-кратки. Елизабет. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар, за това, че дойдохте да изложите вашата програма в нашата комисия. Вашите уводни думи посочихте няколко теми, които са от особено значение за нас. По отношение на това, което казахте за 2012 година и растителната защита, мерките за растителна защита, защо се налага сега нова стратегия в фитосанитарната област? По отношение на защитата на животните, хуманното отношение към тях, тъй като съм изготвила доклад за е, периода, който изтича през 2010 година, е, смятам, е, че това допринесе за напредък в тази сфера. Вие споменахте за законодателство, свързано с хуманното отношение към животните. Смятам, че няколко комисии могат да участват в изготвянето на такива текстове, тъй като съществува единния пазар, но има животни, които не са обхванати от това законодателство. Имам предвид лабораторните животни или домашните любимци, а трябва да бъдат включени и тези категории. Що се отнася до стратегията, която да бъде сприята в бъдеще, госпожа Паулсън е докладчик по тази тема и е, смятам, че тя наистина е извършила отлична работа. Докладът ти е много добър и аз се поздравявам за този доклад. Но от практическа гледна точка, какво е направено, какво се извършва след като имаме вече законодателство за превоза на животни, например. Дали не е добре а, да а, направим всичко възможно за прилагането на съществуващото законодателство, преди да преминем към изготвяне и приемане на нови текстове. По отношение на клонирането, това е много важна тема и биопатентите са наистина много важен елемент. Благодаря много. E Благодаря, Елизабет. Мишел. Благодаря господин председател, господин комисар. Благодаря за презентацията на пътната карта, която ми се струва много пълна, много добре разпределена по времето. Определено също така приоритетите, които набелязахте, са правилни според мен. Но ще се върна на една основна точка а именно високата цена на мерките за защита, които налагаме е, на земеделското производство в Европа. Доколкото чух, е, ще имаме по предварителни е, преценки не, не знам какъв ще е графика за тази оценка и съответно как това ще се отрази върху общата селскостопанска политика, защото ние всъщност трябва да оправдаем пред общественото мнение това, което отделяме като средства за общата селскостопанска политика. Освен това, в Европа има една нова проблематика в това отношение. Смятам, че трябва да имаме обща европейска рамка а, с този елемент, а именно става въпрос за индустриалното замърсяване много, на много места в Европа а, селското стопанство е засегнато от проблеми като диоксините и и други токсични вещества, свързани с индустриалното замърсяване. И ние се оказваме без правна рамка, която да защити и да определи правата на тези земеделски стопани, които са засегнати от бивши, вече забранени вещества. такъв е случая с някои заводи за изгаряне или пък за някои зони на, химически, на химическата индустрия. И така много земеделски стопани могат да бъдат лишени е, заради подобни проблеми от достъп до пазара за неопределен период. Затова мисля, че имаме нужда от европейска правна рамка в това отношение. Благодаря, Мишел. Жозе Бове. И след това господин Шмидт. Господин комисар, от няколко месеца вече сте в функциите си. Доколкото знам, започнахте много силно, като приехте разрешаването за отглеждане на ГМО, генетично модифицираните картофи. Това беше шок за много земеделски стопани. И никой не разбира тази идея, след като много от държавите членки поискаха да се а, санкционира, да се поиска мнение на ЕФСА, на Европейската агенция за, за хранителна безопасност. Как може да постъпвате така, след като знаем, че ЕСА, всъщност, която трябваше да направи оценката, не е на достатъчно високо ниво, за да направи такава, както в економически, така и в социален и екологичен план. Казахте, че за юли ще предложите нова регламентация, нова регулация, която ще позволи на държавите членки да могат да приемат или отказват от ГМО отглеждане в зависимост от собственото си законодателство. Но в такъв случай някои държави ще приемат ГМО, други няма да ги приемат, но това не взема предвид факта, че ние сме в общ пазар и че по време на транспорта или при разпространяването на полена ще има заразяване. И в крайна сметка това досие е страшно нелогично. Има много голям проблем, също свързан с ГМО, а именно е свързан с Световната търговска организация, защото ще се окажем, че държави членки, които са отхвърлили ГМО отглеждането на своите територии, те ще могат евентуално да бъдат разглеждани като нарушители на правилата, само защото други държави са приели да отглеждат ГМО и са наложили световните стандарти. Неприемливо е днес този дебат да а, бъде ограничен. А, не можем не можем да ограничим този дебат само до една институция. Трябва да се участва и Европейския парламент, и комисията, и съвета, и държавите членки. Не може да се разглежда само в съвета и в комисията. И така, че искам ясен отговор по този въпрос. Втори, втори въпрос, свързан с а, а, храните. От години комисията ни говори за качеството на храните. И днес се озоваваме с едно ново предложение, която е странна. А именно, защото говорим, че може да се възстановява месо, така да се каже. Могат ли продукти като Фибримекс които са изкуствени малко или много, да влязат в хранителната схема. Това са продукти, които а, слепват, съчетават а, парченца месо и създават иллюзията, че имаме примерно цял стек. Това е неприемливо в нашата политика. И за това подкамвам колегите да гласуват в пленарна зала така както и Комисията по околната среда, а именно за забраната на този продукт. Благодаря ви. Schmidt, c'è la parola, prego. Господин Шмидт. Thank you, President. Благодаря. Приветстваме с това, че сте тук. Много се радвам, че сте при нас. Два въпроса. Транспортиране на животните, но а, разбира се и Uh, well Във всеки случай има проблеми, свързани с транспортирането на животните. При някои държави членки нещата съдат по-добре, отколкото при други. Наистина трябва да разгледаме този въпрос и се радвам, че вие работите. Но може ли да се направи някаква промяна на комисията. Говорите за по-добро е, въвеждане и спазване на законодателството, говорите и за нови правила. В Шотландия има много тревога, че това е възможност, която ще се е, въведат нови правила при положение, че вече свикнахме с старите е, нормативи. И това е свързано, разбира се, с правоприлагането. Така че ако мога да ви предложа по-добре е да се спазват правилата, а не да не се въвеждат нови а, правила. По отношение на казаното и от колегата преди мен, очакваме наистина прехвърлянето на трансмазнините по такъв начин, по който се опасяваме, че в крайна сметка ще е, доведат до влушаване на продукта от гледна точка на потребителя. Благодаря ви. Grazie onorevole Schmidt. E adesso uh, Madame Paulson c'ha la parola. Poi... Госпожа Полсън и след това госпожа Магинес. Благодаря ви, господин председател. Наистина, добре дошъл сред нас, господин комисар. Имам усещането, че съм папагал, повтарящ едно и също от 30-40 години. Е... Но аз съм една възрастна дама и трябва да приема този факт, че играе ролята на папагал. Що се отнася до а, е, здравето на животните и хуманното отношение към тях, днес има един а, е, основен въпрос – резистентността към антибиотиците. Знам, че приехме забрана на употреба на антибиотици и хормони на растежа и прилагането им при животните, но имаме статистически данни и общ поглед, обща представа за това как се използват антибиотиците в, в хуманната медицина. би било добре да имаме подобно изследване а, за, и при животните, при кои заболявания, при кои случаи а, се прибягва до тяхната употреба. Защото а, днешно време ролята на невтиците е еднакво важна а, в хуманната медицина и в ветеринарната медицина. Да речем, някое животност а, с сериозно инфекциозно заболяване се нуждае от е, подобни медикаменти, така както и хората. Но може и неуместно да бъде използвано това фантастично лекарство. Друга спорна тема. Е, можем ли е, да обсъждаме и въпросите на новите биологични технологии и геномодифицираните организми, по които има толкова скептицизъм. Днес науката дава възможност да се осъществяват генни манипулации и а, случаи, които не могат да бъдат определени като ГМО. Нямам сега достатъчно а, време, но бихме могли наистина а, да защитим подобно проучване, а, свързано с подобни технологии, но как да приемем законодателен текст, по такива сфери на дейност, по които нямаме достатъчно знания. Така че аз апелирам към повече знания. Благодаря, госпожа Магине, след това Жорж Лайон. Благодаря. Аз ви приветствам, господин комисарио. Наистина бях поразена от първите ви думи по отношение значимостта на селското стопанство за Европейския съюз и съответно вниманието, което се отделя в стратегия 2020. Обаче, Имайки предвид всичко това, искам да повдигна въпрос, който днес след обяд ще трябва да се дискутира на нашето заседание а именно двустранни споразумения между държави членки, които вероятно ще има много сериозно въздействие, особено в птицевътството и говедовътството в тези два сектора. Що се отнася до тези въпроси, наистина искам да насоча вашето внимание към възможността за стартиране отново на тези е, преговори от всички гледни точки, които споменахте, хуманно отношение, здравеопазване, здраве за животни, за хора и така нататък. Когато се говорят, разбира се, когато се водят преговори в областта на търговията, наистина е, очаквам и вие да предоставите гледната точка на замеделските стопани. Е, техните доходи намаляват страхотно. Това трябва да бъде част от преговорите. Подчертавате също така и високите стандарти, с които работим тук в Европейския съюз. Тогава, ние много малко правим по отношение на защитата от внос от трети страни, там където стандартите са различни. Е, необходимо е да говорим много по-конкретно по тези въпроси. Ако, разбира се, се налогат, наложат по-високи стандарти за замеделските стопани в Европейския съюз, тогава вече там стандартите съвсем ще се разминат с е, стопаните от трети страни. По отношение на ГМО, има различни становища в парламента за тези продукти и трябва да прием реалността когато става въпрос за продуктите, които се използват за храна на животните. И може би може в писмен отговор да ми кажете именно как стоят нещата в сектора, хранителния сектор по отношение на събитията, свързани с ГМО продукти и е, растения. Не бива да пренебрегваме този въпрос. Транспортирането на животните. Подкрепям идеята за по-добре прилагане на съществуващите е, актове. Нека да няма нови, моля ви. И е, особено е, внимание трябва да се отдели при транспортирането на е, конете. Е, етикетите. Ако не разгледаме властта и правомощията на големите вериги супермаркети в Европейския съюз, тогава наистина няма смисъл да се захващаме с втората цигулка в оркестъра, т.е. по-малките производители и вериги. Така че а, необходимо е да си използваме лостовете на цената на пазара. И ние като парламент трябва много добре да знаем, че действително така се, е, в, би трябвало да формираме политиката си след 2013 година. Наистина знае, че европейската марка е нещо много, с което се гордаем, но тя е много скъпа. Нека да си струва всичко това. И глобалните, международните стандарти са различни. Когато се конкурираме с тези различни стандарти, нещата стават много трудни. По отношение на е, удата крава, след юни месец месец. Много е, разбира се, сме слушали, включително и така нареченото предложение за е, бързата храна, която не непременно е най-доброто качество. Виждам, че този проблем наистина е много важен. За нашите фермери е важно да могат да, произнас, да произвеждат добри стоки, да запазват околната среда, но и трябва да живеят. Благодаря. Благодаря. Господин Лайен и след това комисаря. Благодаря. Първо, поздравление на комисаря за това, че дойде тук пред нас и говори, направи такова, такава добра презентация. Първо искам да засегна три специфични въпроса. Първо по, по пътната карта. А, мислите ли, че ще има някакво подобрение при случаите с тестовете? Доколкото знам, повечето от случаите с заболяванията са идентифицирани след смъртта на животните. Така че това все още е проблем. Второ беше спомена, споменат транспорта. Казахте, че втората половина на тази година или втората половина 2011 ще има доклад. Въпросът е обаче дали ще се наблегне на прилагането на регулацията или на самата регулация относно транспорта, защото това е голям проблем в цяла Европа, особено в Шотландия. А, също така, казахте, че ще има доклад относно а, вноса на различни земеделски продукти мисля, че трябва да има комисия по оценката и тя трябва да има ясен график. Мисля, че като цяло имаше някакъв напредък осъществен спрямо в носа на бразилско телешко месо, но трябва да се средоточим повече по режимите на инспекция. Бихте ли ни казали вие дали сте доволен от постигнатото вече и какво трябва да се направи още, за да подобрим прозрачността и да подобрим също така инспекционните режими, дори и по бразилското телешко месо. Благодаря. Благодаря. А сега. Луис. Благодаря, господин комисар. Благодаря за вашето присъствие тук. Искам да задам един въпрос относно реалният контрол на хигиените и е, фитосанитарните мерки на Европейския съюз. Защото освен а, грижата за човешкото и животинското здраве, знаете, че това са, а, че това са също така и изисквания за качество. Аз лично се тревожа за приложението на правилата, а не толкова за създаването на нови правила смея да кажа, че аз лично, че моят живот протича между Брюксел и Португалия и едва ли не виждам, че има едно пасивно отношение на португалските власти в, моята, в родината ми и се надявам да има конкретно приложение в крайна сметка на мерките, които са прияти тук в Брюксел. Е, надявам се също така да има и някаква оценка на прилагането на мерките. Относно през, както знаете, е, в края на миналия век имаше едни а, е, дървени а, каси които идваха от Съединените щати и които доведоха ам, болести по боровете и по иглолисните видове тук в Европа. Тази болест вече засяга все повече държави членки в Европа. Така че искам да знам, има ли европейски план за превентивни мерки, за да се избегне разпространението на тази болест която ще има негативни последствия за целият дървообработващ филиал в Европа. Благодаря. А сега евентуално бихме могли да дадем думата на комисаря, за да отговори на първия тур, а след това ще имаме втори тур. Може би ще е добре така да процедираме. Позволете да благодаря на всички вас за бележките и коментарите. По този начин ми давате възможност да поговоря малко повече по някои проблеми. Наскоро въведохме законодателство за пестициди и хуманно отношение за животните. Следователно, новата ни стратегия е да насочим повече внимание към хуманното отношение към животните, като се основаваме на заключенията, е, предоставени от е, доклада. И всичко това, разбира се, изключително много е, е сходно с нашите собствени а, размисли и решения. Така че наистина много важно е да се учим от опита си. По отношение на темата, свързана с транспортирането на животните, много от вас, уважаеми госпожи и господа, засегнаха тази тема. Преди да започнем с нови правила, според мен, трябва да анализираме сегашното положение – по отношение на нормативната база. Защото аз получавам обратна връзка а, в смисъла, че не се, че не се а, въвежда в изпълнение така, както би трябвало съществуващата нормативна база. Така че, според мен, трябва а, да направим необходимото, за да влязат в сила тези правила. Този доклад – който ще се предостави е, в готов вид средата на 2011 година, ще даде възможност да разгледаме прилагането на правилата, въвеждането им, разбира се, спазването им, но се надявам, че ще можем да се запознаем и с нови практики, които междувременно са се развили, за да можем да видим как е, можем да подходим и по отношение на тези нови мерки. Не става въпрос просто за едно правоприлагане в краткосрочен план. Акцентът е именно върху вече съществуващото и как тези правила могат да бъдат усъвършенствани. Освен това, получавам информации по отношение на взаимоотношенията, а именно транспортиране и държава происход и етикетиране, когато има големи разстояния, които трябва да бъдат преминати. тогава вероятно да, животното ще трябва да бъде умъртвено в една държава, не в друга. Тоест трябва да подходим многостранно, свободно а, по отношение на всички проблеми, за да ги решим по най-практичен и разумен начин. По отношение на правилата и нормите. Общо искам да кажа, че съм съгласен с казаното тук, че всичко си има цена. Всички инициативи, всичкото етикетиране и така нататък, всичко си има цена. И мисля, че е много важно наистина холистично да погледнем на разходите и дерегулирането, свързано с селското стопанство и особено е, земеделските стопани и тяхната дейност. Както в контекста, че те трябва да имат право на поминък а също така и продукта на, местното, на местния пазар и на експортния пазар, като същевременно се поддържа високо качество, високата марка, която вече сме си извоювали. Започнахме това упражнение в областта на хуманното отношение. Да видим как точно правилата и исканията, които са отправени към нас, се осъществяват, каква, какъв е баланса между ползата и разходите и тогава ще бъдем в по-добро състояние да оценим по по-интелигентен начин новите територии, които следва да разработим. По отношение на промишленото замърсяване, това също е факт в редица страни. Трябва да подчертая, че държавите членки носят отговорност и те трябва да гарантират този тип замърсяване да бъде контролирано. Ще се опитаме да гарантираме спазването на правилата. По клонирането. Казах, че до края на годината комисията ще предостави документ. Дискутира се тази тема най-различни, разбира се, от най-различни аспекти в парламента. Оценявам активното участие на много депутати в този дебат и разбира се, ние отчитаме дадените становища. По ГМО и картофите. Тук мога да кажа, че има съществуваща нормативна рамка, която, разбира се, е постигната благодарение усилията и на парламента и на съвета, а именно на къде да се развиват ГМО продуктите. Е, има е, дебати е, и де решенията се спазват и спазват именно тази рамка, която е наложена на комисията относно това как ще се взимат е, конкретните решения, именно след дискусии в различните парламентарни комисии, на заседание на съвета, но за съжаление там не се стига на решение. Няма окончателно, нито положително, нито отрицателно. И в крайна сметка комисията трябва да вземе крайното решение, използвайки много малкото пространство, което и остава от строгите разписани правила. Комисията предприе всичко необходимо, за да може да направи научна оценка веднъж, два пъти, три пъти на всички аспекти на тези решения. Решенията винаги са били благоприятни, разбира се, по отношение на здравето и здравоопазването и необходимо е да се вземе крайното решение. Проточването на този процес на взимане на решение, няма да ни помогне. И всъщност ние се опитваме да усъвършенстваме методологията на работа. А, а наистина аз лично бих искал по-активно да се ангажират всички по отношение на евентуалните ползи на иновацията. Необходимо е и потребителите да получават по-добра информация. Трябва да има ясно разписан график за унищожаването на гените, е, различните гени, които е, имат е, антибактериално въздействие върху генно модифицираните продукти и така нататък. След това необходимо е при новите продукти, които се изработват, да има баланс, който да се постигне, каква е ползата в крайна сметка, да е ясно и всичко това трябва да става в условие на контрол и наблюдение, много по-активно, отколкото сега. Защото, според мен, по този начин ние ще имаме не само възможност да извършваме проверка на точността на оценката, която на практика се осъществява. Това е нещо много важно. Но освен това ще можем да усъвършенстваме и начина по който извършваме самата оценка. Миналата седмица, когато посетих САЩ, това всъщност беше една от темите, която дискутирах с колегите си и помолих американската страна да сподели с нас информацията, с която разполагат по отношение на опита им при отглеждане на генно модифицирани а, а, растения, които са наистина и продукти много по-усъвършенствани или по-развити поне от нас. Така че в крайна сметка да можем да имаме техните данни и да а, се спре с синдрома на неизвестното, което възбужда толкова духовете в нашите дискусии. Наистина, благодаря за бележките, че трябва да имаме дебат по този проблем. Да, съгласен съм, включително и аз самият би трябвало да се срещаме с учени, с унези хора, които активно работят в тази област, за да можем да разберем за какво става дума и какво крие бъдещето. Защото има развитие, очевидно, в тази област – и това е моето мнение, а именно, ако се изключим от новаторството, тогава просто ние ще изостанем. Европа ще изостане. А пък това не го искаме. Европа не желая това. По отношение на трансмазнините. Да, ние разглеждаме всички области и проблеми, насочени срещу здравето на хората, които вредят на хората, включително и последните ни действия са насочени в тази насока както хуманната медицина, така и ветеринарната медицина трябва да се развиват ръка за ръка. Трансмазнините също са важни, когато разглеждаме и нашите правила и препоръки за хранителен режим. И те ще имат необходимото място, което ще заемат новото законодателство за продоволствието. Вярваме, че потребителите имат право да знаят какво ядат, но те също така не бива да им се предлага на пазара някакъв продукт, просто защото той съдържа ня... нещо, което вероятно ще бъде полезно за тях. А също така пък в този проект, е, продукт може да има и а, различни компоненти, които няма да са полезни, нали да речем трансмъзнините. Така че трябва да покажем положителното и отрицателното, което се съдържа конкретния хранителен продукт. По другите въпроси. Също по ГМО още нещо искам да кажа. Господин Бове повдигна някои други въпроси. По отношение на замърсяването с картоф при опрашяването и така нататък. Това е, обаче не, е, не се отнася за картофите. Знаем, че при транспортирането Тези а, е, а, е, картофи се отглеждат там, където се про произвежда ниш, картофеното ни шесте. Те няма да пътуват на далечни разстояния. И естествено тази мярка ще се има предвид, когато се взимат решения, включително и научни. Между другото, изследователските решения трябва да се базират именно на подобни а, правила и мерки. Госпожа Сполсен, спомена за резистентността към антибиотиците. Напълно съм съгласен. Необходимо е да се борим срещу безразборната и прекомерна употреба на антибиотици, което се прави, за да се предпази евентуално животното от някакво заболяване. Това е вредно и създава големи проблеми. При вноса на говеждо телешко месо, особено от Бразилия, сега чувам е, този въпрос от кратко съм на поста си, но все за това се говори. И информацията, която получавам аз от моята служба е, че много внимаваме вноса на продоволствия в Европа да бъде безопасен. И това е валидно за всички източници, които се сертифицират от нашите ветеринарни служби. За Бразилия, например, разполагам с информацията, че става въпрос за 10 000 звена, които са експортирали а, за Европа, а сега техният брой е намален на хили, около 1900 оператора. А, по отношение на Меркосур, отварят се преговорите. Аз естествено ще дискутирам този проблем там от гледна точка на потребителите и продоволствената безопасност и от гледна точка на земеделските стопани и техните интереси. Искам да направя следното изявление. Европа отстоява използването на такива стандарти за внос, каквито ние отстояваме и изискваме от нашите производители в Европа. Не сваляме изискванията за качество при внос, просто за да удовлетворим онези износители, които се интересуват от нашия пазар. Условията са сходни по отношение изискванията, поне що се отнася до нормативната база, а и трябва да гарантираме, че е, отглеждането, е, цялата верига се защитава. Не само крайния продукт, но и животните в периода на тяхното отглеждане е, също се отглеждат при Е, условия, които гарантира бъдещо здравословно състояние. По-нататък ще предложим облегчаване на изискванията, които съществуват в момента, но не мога в момента да се ангажирам до каква степен това облегчаване ще а, а, бъде разписано. Във всеки случай, а, въпросът се контролира и вярвам, че ще можем да освободим някои от условията, без, разбира се, да накърдим качеството защото не бихме искали отново да избухва такава криза, каквато вече се случи по-рано с заболяването луда крава. Благодаря ви. Мисля, че отговорих на този етап. Благодаря ви, господин. Комисар, накрая отново ще ви дам думата, след като изслушаме втория вторият тур въпроси. Благодаря за това, което казахте. Посочихте връзката с хуманното отношение към животните. Това наистина е една от целите, както и другите въпроси, които засегнахте. Въпроса ГМО, много деликатен въпрос. Е, и смятам наистина, че ако дадем по-голяма тежест на науката ще а, имаме повече информация, за да можем да вземем решение. Сега отново давам думата на ораторите, като ви призовавам да бъдете по-кратки. Господин Дес. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисаря за това че се отзова и е сред нас, за да ни изложи своята програма от името на политическата група, която представлявам. Искам да подчертая колко е важно това сътрудничество в близките години. Наистина трябва да има взаимодействие между различните отрасли. Аз съм, бях член на Бундестага и у нас фермерите бяха определили е, огради, а министърът каза, че трябва да има определено разстояние между плантацията и живия плет. И 10 години след този е, случай все още няма решение по този въпрос. Затова е, казвам, че е много важно е, да има сътрудничество между околната среда и земеделието, селското стопанство. Сега се определят горски местности, които трябва да бъдат защитени. Има правила, които трябва да се спазват и за горите, и за езерата. Във всички случаи, когато се определят такива защитени зони, трябва добре да се претеглят всички аспекти. Що се отнася до вноса на хранителни стоки, господин комисар, вие казвате, че трябва да се наложат определени правила, но аз смятам, че прекалено много са изискванията пред европейските фермери, а не пред тези, които се внасят. Що се отнася до транспортирането на животни, казахте, че се обмислят нови условия. Можем тук да цитираме Тайланд, Аржентина, Бразилия, Австралия – и ако посетите тези райони, ще видите там какви мерки се прилагат. А, искам да кажа, че тези държави трябва да спазват минималните изисквания по отношение на транспортирането на животни. Тъй като съм от а, Бавария, а, там има много езера с шарани и е, по, появяват се а, чайки, корморани, които унищожават тази популация. И трябва да се вземат мерки по отношение на а, кормораните, на гларусите. Übrig geblieben. gesagt, wenn wir 20 000 екземпляра шарани бяха унищожени от кормораните. И ако не се спазват, ако не се вземат мерки, фермерите отказват да развъждат шарани в техните рибарници. Един милион са кормораните в Европа. Хиляда тона риба консумират те. Наистина бяха взети мерки за закрила на кормораните, но наистина апелирам да обърнете внимание и на този проблем, който изложих. Благодаря ви. Мартин Ошлинг и след това госпожа Аркен. Благодаря. Господин комисар, един кратък въпрос. по-скоро една констатация. Не бях удовлетворен от вашите отговори. Казахте, че няма проблем за съвместното сътрудничество. Има проблеми, свързани с някои растителни видове. Вие споменахте за картофите, но знаем, че те от Германия, картофите от Германия се преработват в Чешката република. И ние смятаме, че някои аспектите не се взимат предвид. Говори се за маркери, за антибиотици, но това не е включено в оценката. И за, се питаме защо не е, отчитате и е, аспекта потребители. Е, да, трябва да се претеглят и е, плюсовете и минусите на биотехнологиите, но вие казвате, че дискусията има емоционална окраска, но не е така. Не става дума тук за емоции. Става дума за а, рез, научни резултати по отношение на посевите, на семената. А, се казва, че трябва да има нулева толерантност. При тях също трябва да има защита срещу генетични промени, клониране. Einsetzen, dass es über die Novel Food Verordnung geregelt wird. А, говори се за регламента Новел Фур. Казахте, че ще се проведе, ще, комисията ще поръча проучване но всъщност този регламент върви в посока обратна на тази, която ние защитаваме. Казва се, че трябва да се забрани вноса носа и след това да се направи предложение по отношение на съвместно взимане на решение. Но защо не направите предложение, законодателен проект, господин комисар? Защо искате да се третира въпроса за клонирането чрез този регламент? Това беше моят въпрос. Благодаря, господя, госпожа Аркин. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисаря за присъствието му тук тази сутрин. Два въпроса имам към вас. Първо, какво е вашето а, мнение относно ниските налични количества на ГМО в някой от храните? Защото знаете, че това е свързано с европейското законодателство ние зависим от световните доставки и съответно много често получаваме като внос храни, които в голямата, голяма степен са ГМО храни. И това е, за съжаление, проблема ни. Това е съвсем различен въпрос относно нашето засаждане тук на ГМО. Тук говорим по-скоро за ефективно законодателство. Какво ще предложите вие в тази насока? И друг въпрос. Така както преждеговорящите го казаха, ще се опитам да бъда кратка. Говорихте за оценка на разходите на фермерите и че ще дадете една, едно холистично становище. Но а, тук говорим тази сутрин за а, веригата на хранителните доставки и също така а, цените, които се определят за фермерите. Виждате обаче, че нещата се влушават от 95-та година насам. И единственият сектор, който, а, в който цените, изкупните цени всъщност намаляват и добавената стойност на произведената продукция намалява всъщност е селскостопанския сектор и това е за цялата економика. Така че имам чувството, че като цяло се опитвате да се справите с отделни елементи, а нямате общ подход. Благодаря. Благодаря, господин Ярел и след Ятенфелд. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар, за това, че сте в нашата комисия. Наистина бяха засегнати много важни теми и трябва да се разглеждат глобално тези въпроси, да има връзка между тях. А три бележки по отношение на триотиците, може би не съм разбрал добре, но вие казвате, че като фактор на растежа антибиотиците са забранени в Европа, това казвате вие. Не се. Прилагат се само при някои патологии, но ако има нарушение на, това, на тази практика, на това правило в Европа трябва ясно да бъде казано. В региона, от който идвам аз, не се използват изобщо антибиотиците. А на второ място казвате, че трябва да имаме пионерска роля по отношение на растителната защита и е, казвате, че е, по отношение на вноса ще се прилагат същите изисквания – ние, сме, ние ви подкрепяме по отношение на законодателните инициативи, защото потребителят трябва да е сигурен, че вносната храна отговаря на същите изисквания, на които им европейската продукция. Що се отнася до транспортирането и е, на, на животни и хигиенните изисквания. Трябва да ви кажа, че у нас има а, малки а, производители, а, които също трябва да спазват изискванията на големите кланници. А, всъщност животните са транспортирани на много далечни разстояния до тези кланници. И тук целите се разминават. А аз искам месото да дойде от фермата, която е на 100 метра, а всъщност това не се получава. В крайна сметка има тук конфликт на целите. Благодаря, това беше моят въпрос. Благодаря, господин Данели. Köszönöm. Biztos úr, a, abban a kérdésben, amit most említenék önnek, írtam egy levelet is, de szeretném itt mind... Благодаря. изпратил съм писмо, засягащо този въпрос, който сега ще изложа. Но наистина проблемът е, е значим. Последно време унгарските компетентни органи а, установиха наличност на плодове и зеленчуци, внесени от Азия, с а, висока степен на а, пестициди, съдържание на а, пестициди 30 пъти по-високи от европейските а, стандарти също така и химически, следи от химически елемент, забранени а, в Европейския съюз. Също така остатъчни количества забранени от Стокхолмската конвенция. А, Марок, а, през Марокко а, са изнесени тези стоки, тези храни, въпреки че Марокко е страна по тази конвенция. И наистина подобни случаи се повтарят през последните месеци. 12 подобни случаи е имало. В Марокко няма необходимите контролни органи за проследяване на тези изисквания. И няма как е, да разполагаме с гаранции относно тази продукция, която се внася. Член 51 на съответния регламент трябва да се прилага и да се установи вноса от тази държава. Да речем, беше забранен вноса на китайски мед, докато не установят, докато не се въведе съответната контролна дейност. Това въжи за Азия и за някои държави от Северна Африка. И аз смятам, че компетентните органи трябва да осъществят по-задълбочено проучване на ситуацията и да си сътрудничат с държавите износителки така че и там да се извършват необходимите проверки. След това Стефан Лефол. Само две кратки бележки по ГМО. Господин комисар, не можем да стоим на това ниво, на което сме в момента. Трябва да се организира дискусия, дебат, така че да се обсъдят условията и методите, които ни позволяват е, ще ни позволят е, да намерим решение на този въпрос и е, да се установи контакт с Комисията по изследователска дейност и околна среда, така че да се организира такъв дебат за обсъждане на всички въпроси, свързани с ГМО и на биотехнологиите. Това е наистина изключително важно. Не можем да взимаме решения, какъвто е случая с картофите, без да са в течение всички заинтересовани страни. Знаем, че производителите, промишлените оказват натиск а, ние по демократичен път трябва да намерим а, начин да решим този въпрос. И аз предлагам а, и в парламента, и комисията а, да а, организират съвместно такава а, дискусия, за да се определи какво можем да приемем по отношение на ГМО и какво да отхвърлим категорично. Не можем непрекъснато а, да се лашкаме от една да крайно за другата. И аз, господин председател на нашата комисия, ви предлагам да установите необходимите контакти за организиране на такъв дебат. И още е нещо по отношение на търговските отношения, международни търговски отношения, не можем да кажем днес, че трябва да прилагаме същите правила спрямо другите държави. Знаете много добре, че това не е възможно. Има двустранни споразумения, които са подписани и всички въпроси, които са свързани с хуманното отношение или към, към животните и околната среда, и предлагам комисията по силата на член 20 споразумението от Маракеш да прецени всички тези правила не търговски, които искаме да прилагаме в рамките на СТО. И само така ще имаме ясни насоки и а, да прилагаме тези изисквания, тези правила, за които говорим всички, а не да казваме да, да, ще ги прилагаме, а знаем прекрасно, че в повечето случаи те не се прилагат от другата страна. Така че този член съществува и а, комисията ясно да а, посочи кои нетърговски а, правила, т.е. социални, свързани с околната среда, ще се прилага това. Благодаря, Стефан. С, наистина присъединявам се към а, тази идея за така, такъв дебат. Дам думата на следващия урок. Е, θα επανέλθω στην е, πρόσφατη πολυζητημένη απόφαση της Ευρωπαϊκής. Благодаря. Искам да е, се спра на решението на комисията за отглеждане на ГМО реколти на територията на Европейския съюз. Мисля, че това решение не е особено прозрачно и дори е противоречиво. Няма да говоря защо по принцип съм против ГМО, но искам да се съсредоточа върху два проблема. Първо, че цялото биоразнообразие е засегнато негативно от гемеотата. И второ, относно проблема с етикетирането на продуктите от ГМО реколти. И е също комисията трябва да мисля, трябва да се сроточи върху защитата на биоразнообразието и а, биоотглеждането, за да осигури а, хранителната безопасност. И мисля, че сега е моментът да бъдем възможно най-прецизни и да вземем в предвид целите, свързани с хранителната безопасност и да намалим също така цената на производство и едновременно с това да защитим биоразнообразието. И считам, че комисията трябва да разясни кои са критериите относно политиката и за качество в селското стопанство. Дали първо се набляга на търговски интереси или на защита на потребителите – защото ако се съсредоточава върху защита на потребителите, в свой... тя трябва да включи в своите критерии за качество правото на потребителя да реши дали неговото здраве е гарантирано и дали а, той ще избере, примерно, етичната страна в момента, в който купува даден продукт. Благодаря. А сега господин Джеймс. Николсън. Благодаря. Имам коментари по няколко въпроса. Направихте добра забележка, господин комисар, когато говорихте за бюрокрацията. Но защо когато всеки път изграждаме някаква регулация, приеме като абсолют? Абсолютна величина. Тук се сблъскваме с една от основните ни трудности, така както заяви е от колегите, а именно, че имаме една регулация, която идва от Брюксел, но която, за съжаление, е тълкувана и прилагана различно в различните страни членки. Мисля че, мисля, че институциите тук трябва да се съсредоточат не само върху изграждането на теоретични регулации, но също така и върху прилагането. Чух за статистиките, които изнесохте за бразилските фермери, които могат да изнасят за Европейския съюз. Интересно. Казвате, че има контрол. Но преди вас много други комисари по същата тема идваха тук и казваха, че има хиляди ферми, които а, са контролирани и които отговарят на стандартите. Ами, ние в такъв случай се оставаме силно скептично настроени относно контролите. Съгласен съм с казаното от вас по ГМО. Вярно е, че трябва да е, разчитаме на науката и също така, че трябва да направим още повече контроли и че трябва да имаме общ поглед върху цялата област на ГМО-тата. И тук също така, относно стратегията за 2020. Съжалявам, че един колега, който много пъти говори по този въпрос, не е тук сега, но и за забраната до 2012. Добре. В момента се преструктурираме. И милиони, стотици, а, хиляди а, производители на пилешко месо се преструктурират и получават средства за това. Но искам да сме наясно. Това означава ли, че след 2012 няма да давате дерогации, че това ще е крайният срок, защото това е много важно за инвестициите, които тези хора правят. И че няма да има никакви дерогации след това. И също така искам да кажа, мисля, че трябва да разгледаме всички възможности, защото се страхувам, че ако не дадем на потребителите на Европейския съюз нужната, а, нужните гаранции, когато дойде 2012 година, те ще се обърнат срещу нас. И а, това ще бъде по ваше време, господин комисар. Благодаря, а, Джеймс. Колегата Николеско. Благодаря ви, господин председател. Добре дошъл, господин комисар. Напълно съм съгласен с вас, що се отнася до огромната роля на иновациите и научния прогрес в сферата на селското стопанство. Но ние, разбира се, трябва да даваме отговори на въпросите, които се задават гражданите във връзка с тези а, продукти. Е, няма да задам въпрос свързан с ГМО, но за един фунгицид и медиум а, не успорвам а, доколко е законно или а, не е забраната на а, този фунгицид, но има решение на Европейската организация за безопасност на храните, но има един проблем в процеса на одобряване на това вещество. Независими научни работници не са а, е, проверили а, е, лицензирането на а, е, този продукт. Имате ли коментари по този въпрос? Що се отнася до транспортирането на животните, вие подчертахте, че ние трябва да прилагаме действащите регламенти на първо място и след това да работим по нови законодателни рамки. Що се отнася до транспортирането сия Русия на говеда, трябва да ви кажа, че не се спазват европейските изисквания. Руската федерация само се прави, че спазва нашите изисквания, но на практика не го прави. Що се отнася до високите стандарти, свързани е, с безопасността на е, храните, правилата са едни и същи и за старите държави членки, и за новите. Е, но възможностите на фермерите са доста по-свити в нови, някои от новите държави членки. И справедливост не винаги означава равенство. Това не е въпрос тясно, който има тясно отношение към тези теми, по които отговаряте, но в Молдовската република, например, има проблеми относно износа на агнешко месо. Благодаря, господин Морпе и след това господин Шимански, който последно ще говори. Е, е, е, Благодаря, господин председател. Споделям недоволството изразено от унгарския колега преди малко. Защото в Унгария се внасят плодове и зеленчуци, които се открива съдържание на пестициди, не само от Северна Африка, има и от други трети страни подобен внос. Внасят се хранителни стоки с токсично съдържание, защото там в тези държави, от които идват тези храни, не се осъществяват съответните проверки някои дистрибутори също пускат в продажба в Унгария такива стоки. Наистина, случаите в Унгария са скандални. Аз ще ви изпратя всички материали, свързани с тези случаи. Те не се ограничават само до внос от е, Северна Африка. Казахте, е, че е, само държавите членки трябва да предприемат съответни мерки, за да се защитят, да се предпазят от подобен внос но е, не е така. Всъщност потребителя е, плаща цената на е, тези нарушения. Това е в сила и в ветеринарната сфера и защита на потребителя, така или иначе националните а, органи трябва да контролират а, прилагането на изискванията, но Смятам, че е много важно да информираме за това гражданите и гражданките в нашите страни. Как точно се разпределят националните европейските компетенции. Благодаря ви, господин Шимански, за една минута. Е, мисля, че е време, че за комисаря да отговаря, но преди това една минута, господин Шимански. Moje, moje pytanie zadaję w imieniu grupy posłów EKR-u. Да, благодаря. Искам да а, повторя нещо, което вече беше а, говорено. Комисарят говори, но недостатъчно според мен. А именно за царевицата и генно модифицираната царевица, ситуацията на производство е различна в Европейския съюз. Шест държави членки нанесоха, въведоха забрана върху производството им. Но в отговор на комисията до група членове беше казано, че има забрана в Унгария и Австрия свързана с токсичността на този продукт за здравето и това се дължи на определени протеини. Това означава ли, че само в Австрия и Унгария царевицата е токсична? Мисля, че е подобна токсичност, дължаща се на протеини, съществува и в други европейски страни така че мисля, че ще трябва да се предвижи решението от една от държава членка, специфична държава, може би по-общ план. И тук питам, как комисията евентуално ще промени а, законите, за да се позволи на държавите членки да решават сами дали ще отглеждат ГМО на собствените си територии. А сега комисарят има думата, за да отговори на вторият кръг въпроси. И дебат определено е много интересен. Благодаря. Много оценявам коментарите, които ми отправяте, защото това е наистина ефективна обмяна на възгледи това ще ни помогне на всички нас да направим най-доброто за а, хората, които, на които служим. Защото аз лично считам, че тук става въпрос основно за хората, за потребителите. За мен беше много, много интересно да изслушам различните позиции, предложения, които ми бяха направени. Приветствам ги! Отново за меотата. Нека да започна с тях трябва много внимателно да обмисляме въпросите си, формулировката им. Имаше коментари относно това, евентуално да имаме дебат, специфичен дебат по целия въпрос. още веднъж нека да кажа, не можем да останем на емоционално ниво. Не, че няма емоции, когато се говори за ГМО-тата, но много от аргументите, които чувам тук, са, емоционално обвързани и това е подвеждащо. Някои казват, а, картофите са много важен а, хранителен продукт, иначе няма да има хубав чипс, примерно нека да не забравяме, че всъщност тук говорим за един индустриален продукт, който, примерно, ще, който ще произвеждаме ни шесте. Така че не се ограничавайте само до чисто а, практичната, конкретна, конкретно приложение, например, картофите във вашата чиния. А, така че нека да останем максимално обективни, да имаме обективен дебат – и да, да доведем този дебат до логическа основа. Аз съм за такъв дебат. Точно това разискваме в цялата комисия и съответно приветствам дебата между комисиите Агри, Земеделската комисия по околната среда ЕНВИ, мисля, че сътрудничеството с Европейския парламент е много важно. Европейския парламент вече се изказа преди, вече даде някакви правомощия на комисията и ние работим според тези правомощия. Е, два ли не тук ми се казва, да, комисаря му дадохме правомощи, той си решава каквото иска. Не, не е така. Ние работим, но по правилата, изградени от съвета и от парламента. Това правим, това ще продължим да правим. Така че трябва да се съсредоточим на, върху начина, по който евентуално ще уточним още повече правилата – за да отговорим на всички наши а, тревоги. Относно коментарите за биоразнообразието и други. Няма, няма да се изказвам. Сега няма да коментирам, защото аз лично не съм учен специалист в тази насока. Мисля, че тук трябва да имаме факти и трябва да имаме конкретни факти, базиращи се на опита, след като, примерно, гледаме ГМО, да видим какво ще стане. Относно ниските нива на наличие на някои продукти в земеделските култури, особено когато говорим за фураж и за протеини за животните, трябва да видим какво може да отглеждаме в Европа. Много често фуражите ни са вносни. Така че дебата там за гемеотата става, влиза в съвсем друга насока – и това е един от резултатите от съпротивата на европейците относно ГМО продуктите. Тук в Европейския парламент вече се разиска за нови начини на оценка на ниското присъствие на ГМО вещества в някои продукти. Целта е, мога да ви гарантирам, е да не се нарушава целият процес на производство при фермерите и да не се увеличават цените на производство за нашите фермери. По а, толерантността спрямо а, посевите и семената, отговорът е да, ще има нула толерантност за подобни проблематични посеви. Целта е също така да имаме добър контрол над границите, който да се базира на а, хомогенни стандарти в цяла Европа. Относно въпросните а, плодове зеленчуци с много пестициди в Унгария, да, има. Наистина е така. И, и съответно ние пуснахме, стартирахме бързата програма за детекция, за засичане на подобни пестициди в плодовете и зеленчуци, за да установим кои точно са продуктите, които са внесени и откъде са внесени, за да видим също така и с какво количество пестициди, кои вещества точно и да отреагираме. Относно дървените каси а, от борова дървесина, няма да има никакви дерогации, казах го. Приветствам също така преминаването в а, доставките относно, относно яйцата, яшните продукти и е, съответно отвреждането, фермите за развъждане на а, пилета. И, и там също няма да има никакви дерогации. За боровия хематод, така както се опитах да отговоря и преди, вече Положихме големи усилия да унищожим а, този, това, тази болест, която в момента взема застрашителни размери в Португалия. Ще продължим, разбира се, в същата насока. Благодаря на господин комисаря, благодаря за всички тези отговори, благодаря за вашето присъствие тук. Знам, че имате и друго съседание. Така че даваме една минута време, докато комисаря излезе. В това време, моля, подгответе картите си и след това ще продължим с гласуване. Ça va е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

même euh, que, que les, avec les cartes. Iniziamo. Yeah, yeah. Madame Lulling n'est pas là. Uh, Mrs. Lulling is not here even. So no problem at all. Mrs. Lulling is not here, so the vote should be easy. Ok, iniziamo. Modalità. Punto 6 all'ordine. И така, нека да започнем да преминем към точка 6 от дневния ред. Контрол от страна на държавите членки и върху упражняването на изпълнителна правомощи от страна на комисията. Става дума за член 291, съобразен с новите правила, въведени от Лисабонския договор – по отношение на компетенциите за изпълнителните правомощия. Този въпрос беше обсъден миналата, на миналото заседание, съобразяването на текстовете с член 291, при което парламента се изключва от процедурата за взимане на решения. и е, нашето решение, в зависимост от конкретния случай, да се извърши това съобразяване. Когато условията е, позволяват, е, дават възможност на парламента е, да е, вземе отношение, да се включи. Обсъдихме въпросите на последното заседание. Благодаря за вашата подкрепа на моето предложение. И сега ви предлагам направо да преминем към гласуване, защото дебата вече се състоя. Ci sono alcuni emendamenti. Ah, we have to vote. Yeah. Eh, eh. Siete tutti pronti? И така, готови ли сте за гласуване? Няколко изменения. Първо изменение. Как ще гласуваме? Всички са за. ЕНП е за. Кой друг? Моля, гласувайте с дигане на ръка. Значи всички са за, има ли някой против? Въздържали се? Добре, приема се единодушно. Изменение седмо. Кой е за? Против? Приема се единодушно. Осмо изменение за, против, въздържали се, приема се единодушно. Изменение 9 е заличено. Изменение 9. За, против. Приема се единодушно. Изменение 20. За, против, отхвърля се. Изменение 10. Кой е за? Приема се единодушно. А, няма против. Няма гласове против. Изменение 11. За. Против. въздържали се, приема се. Изменение 12. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 13. За, против, въздържали се, Приема се. 21 за. Против. Въздържали се. Едно. Един въздържал се. Изменение 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 15 за. Против въздържали се, приема се. 16-то изменение. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към преамбилната част. Изменение второ. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение трето. За? Против? въздържали се, приема се. Изменение 4, кой е за, против, кой се въздържа, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се. И това е. Гласуваме по целия текст на доклада за, против. Няма гласове против. Прекрасно. Въздържали се отлично. И приема се с единодушие доклада. Благодаря на всички. И така, сега ще се подготвим за утрешното заседание. А, преминаваме към точка 7. Мандат за тристранната среща относно проекто бюджета за 2011 година. Докладчик Мак Гинес. Миналата а, седмица комисията а, публикува проекто бюджета за 2011 година. Докладчика постановчика госпожа Магинес положи огромни усилия, претегли, анализира всички цифри, свързани с селското стопанство. И ще й дам веднага думата, но преди това нека да дам няколко уточнения за графика на 2 юни е, бюджетната комисия ще приеме този а, е, е, своя доклад. Нямаме достатъчно време а, до а, тогава за нашето становище. Така, а, госпожа Магина ще а, разпространи текста на английски язик на 10 май и е, срока за внасяне на изменения е, ще бъде 18 май, така че на 1 юни да можем да е, гласуваме по становището. Вероятно, преводите, писмените преводи на другите езици няма да са готови за 10 май – Повтарям, 10 май проектостановището ще бъде раздадено на 18 май. Крайният срок за внасене на измененията на 1 юни трябва да се приеме бюджетната комисия на 2 юни ще гласува проекто бюджета. Пленарна зала 15-17 юни. И така, госпожа Магинес има Благодаря. Благодаря, че уточнихте те рамка на това становище. Комисията бюджети вече ни предоставя информация за бъдещето след кризата и мисля, че наистина ние много добре знаем каква е кризата в селско-стопанския сектор. Общия бюджет за 211 съответно 130 милиарда плащания включително правите, прав, мерките, които са абсолютно всички 44,7% кредити, бюджетни кредити. По отношение а, опазване и управление на ресурти, 58 милиарда плащанията, ангажиментите съответно. И всичко това от, възлиза на 43.7 милиарда, а 15,8 са за рибното стопанство. 852 милиона бюджет of lower related който се очаква за следващата година в сектора. Разбирате, че за пазарите и селското стопанство това е изключително важно, защото се надяваме, че такъв ще бъде случая, особено а, когато имаме предвид е, преработващия сектор. С изключителната криза там трябва наистина много внимателно да подходим. По отношение на финансовата дисциплина 2011 година имаме известни тревоги, но ням, не, не очакваме нещата да наистина да се разразят. Очакваме мнението на комисията, но поне ние не предвиждаме голям проблем. Освен това, струва ми се, че е важно да отбележим пред колегите за 2012 година. Ще можем да избегнем въпроса с финансовата дисциплина, но пак зависи какви ще бъдат борсовите стоки от селското стопанство, как ще се разработят. По, по отношение на маржовете, ните с големите маржове на ОСП вече са в миналото, но 2013 година комисията много ясно показва, че финансова дисциплина ще се изисква и подчертавам ще. Разбира се, въпросът е доколко и как, тъй като ще се предоставят, разбира се, и увеличени суми за новите държави членки, като това няма да натовари прекалено много бюджета. По отношение на модулацията, за да можем да спазим маржовете, 2013 очевидно това ще бъде мярка. И тези проблеми са изключително чувствителни по отношение на работата ни в комисията и много, разбира се, деликатна темата и за нашите е, стопани. По отношение на падането до 40% до 2013 година, пазарните мерки. 1 милиард евро е сумата, която включва включват средствата за млекопреработвателния сектор. Разбира се, нашата комисия тук е изключително много активно работи по този въпрос. Ако сложим всичко в общия контекст за бюджета 2010 година, за което ще говорим и 2011 година, казах, очакваме падане на 5,6% 2011 година Какви са очакванията? По-добре ще бъдат нещата с млечните пазари о 2011 година, поне така мислим ние. Никой не може да, преди, да предскаже а, както пиковете, така и спадовете в цените, но сега би трябвало да внимаваме, да видим какво може да се очаква 2011 година при положение, че възникне криза. А, не мисля, че никой не иска да се изправи пред е, подобна криза отново. Така че, необходими са ни мерки, така че да можем да избегнем тези проблеми. По отношение на Млечния фонд, не искам да уточня този въпрос. За тези 300 е, милиона наистина много се борихме, за да подпомогнем сектора. И за информация на колегите, всички държави членки вече са ни формирали как точно ще разпределят е, средствата. Е, две страни директно ще бъдат предоставени на производителите и 12 милиона всъщност директно отиват за е, млекопроизводителите. От 300 милиона. По отношение изпълнение здравната проверка и 2011 бюджет. Разпоредбата е да се изразходват неразходваните средства по специални е, нужди и мерки от държавите членки и съответно има заделена сума за това. 69 член и дава точно разпоредбата, по силата на която може да се използва тези средства. Мисля, че е около 91% ще бъдат е, разделени от е, производството, така че тук вече наистина изпълняваме разпоредбата по отделяне производството от пазара. При положение на етапа на влизането на помощта, която трябва да стигне до окончателно пълно свое изпълнение 2013 година. Тенденцията е ясна. По-нататък програмите 18 държави членки участваха в програмите за уязвимите. Е, надявам се, че всички ще могат да участват в тези, е, тази програма. По отношение на плодовете имаме увеличаване на бюджетните средства. Тези държави, които няма да участват, Съответно, средствата от тях ще бъдат преразпределени към останалите, които са включени в, програмата. Две държави са решили да не участват, така че част от е, тяхното бюджетни е, средства са изискани и ще бъдат преразпределени. По отношение ветеринарни санитарни мерки, 343 милиона е предвиждането. Отново момента е много деликатен, защото не сме сигурни какво ще се случи точно с болестите, независимо за растенията или животните, може би ще се наложи увеличение. Изпратихме на информация на всички е, колеги за предложение в областта на е, селското стопанство. Не съм получил все още отговори по отношение ценообразуването, например в млечния сектор. Очаквам мнението и на колегите. Бих искала да благодаря на колегите от бюджета, както и комисията. Това е различна процедура, по която работим сега. И имахме добър обмен на информация. Много важно е за комисията много внимателно да следи бюджета не само 2011, но и сега да видим какво ще се случи именно до 2013 година. Това ще бъдат много трудни години от бюджетна гледна точка и трябва наистина да направим всичко необходимо. Тук ще спра господин председател и ще изслушам коментарите. Grazie, grazie onorevole McGuinness. Concordiamo assolutamente su Благодаря, госпожо Магинес. Наистина трябва да следим много внимателно как се развива ситуацията. Сега предоставям думите на колегите. Фол най-напред. Аз благодаря. Също исках да благодаря на колегата Магинес но искам все пак да отправя едно предупреждение, така както и колегата Магинес. Има някои маржини, които са намерени в бюджет 2011 и които идват от Фонда за управление на пазарите. И искам да знам как комисията предвижда една толкова положителна еволюция на съскостопанските пазари за, бъд... за едната година, и едновременно с това оправдава такова намаляване на фондовете за управление на пазарите. Госпожа Магинес тук засегна малко този въпрос, но не можем да го оставим така недоразяснен. без да имаме ясно обяснение страна на комисията какво оправдава а, такова поведение. Защото ако пазарите продължат да западат още повече, както е в момента случая, особено примерно с зърнените храни, не виждам откъде ще се намерят допълнителни средства. И нека да кажа, че в дебата, който водихме в Страсбург, питахме комисаря относно прословутият фонд за млякото, който, в който има сумата около 300 милиона. Така че мисля, че наистина трябва да знаем въобще къде сме по различните фондове. Още повече ще гласуваме, а средствата не са незначителни. И, и съответно да видим как са използвани сега тези средства. Мисля, че на това трябва да наблегнем в рамките на нашия, нашия дебат. Но още веднъж предупреждавам, странно е това спадане на фондовете за управление на, на пазарите. Франц има думата сега. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Магинес за работата и определено парите не са много. И едва ли не, трябва да се надпреварваме с времето. Последните години присъствахме на една хранителна криза и видяхме негативните ефекти върху производителите в рамките на е, в рамките на преговорите по Световната организация. И, както казаха много държави членки, в селското стопанство трябва да се чуе нашия глас. И предлагам няколко предложения за работа на Комисията за бъдеще. Да се подсили общностното производство спрямо трети страни производители и създаването на пилотен проект и а, подсилването на кампании, на информационни кампании, обръщане повече към асоциациите на потребителите и различните категории потребители, било то домакинствата, било то училищата за да им се даде нужната информация по важни за тях теми. Крайният потребител трябва да знае какво точно избира, защо в супермаркетите е един продукт е различен от друг, защо има такава голяма разлика в цената, например и така нататък. Да, благодарение на този пилотен проект можем да изготвим, да подготвим нашето бъдеще и, и да се лансира една информационна компания в всичките 27 страни. Да се обясни, например, какви са съпътстващите екологични мерки, мерки за а, защита също така на животните, примерно, на тяхното здраве и а, да се даде по този начин всъщност повече свобода на избора на потребителите. И така потребителите ще участват по-добре в една демократична и прозрачна система. Мисля, че е, това е пътят. И по този начин ще се подчертае също и на усилията, направени на комисията. Благодаря. Благодаря ви, госпожо. Господин Николеско и после господин Кавалстантос. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Магинес, за вашето изложение и за идеята да колегите дадат съвсем прецизни уточнения за, по пилотните проекти. Аз бих предложил един пилотен проект за младите фермери тип Еразъм за младите предприемачи и подобно на младите предприемачи, младите земеделски стопани имат нужда от а, подобна трансгранична търговия, от обмен на добри практики в тяхната специфична а, област. Обсъждах въпроса с няколко колеги и наистина нуждаем се от подобна писмена декларация за осъществяване на подобен проект. И е добре да подпишете тези декларации. Благодаря. Благодаря много. Луиш. Благодаря, господин председател. Отказвам се от това изказване, защото всъщност подкрепям казаното от господин Люфоль. Ако може, дори го подчертавам по-дебело. Прекалено оптимистични перспективи, направени от страна на комисията, това ме притеснява, така че малко разяснение от страна на комисията, ако получим господин Шикерски и след това комисията. И господин Ло. Благодаря, господин председател. Мисля, че трябва да имаме повече обяснение, повече сравнение с предишния бюджет. Ако трябва да има такъв преглед на състоянието, моля да включите тази моя забележка. Благодаря. А сега предлагам да дадем думата на госпожа Бортман от комисията и след това госпожа Магинес. Signora Кристина Поркман, а те. Thank you, Mr. Chairman. Yes, uh... Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Магинес. Малкото изслушване миналата седмица беше много полезно. Преди да се върна на някои от вашите коментари, нека да привлека вниманието ви върху факта, че изпратихме както на вашата комисия, така и на бюджетната комисия работния документ за съскостопанския бюджет 2011 година. Там се говори и за въпросния фонд за управление на а, пазарите. Та всички пълни, пълни вариант на документите вече ви е достъпен, предполагам, с всичките цифри, с всичките коментари и а, статистики. Но нека все пак да направя няколко коментара по явно това, което най-много ви вълнува относно очакванията за пазарите и защо комисията излезе с такъв бюджет, който според повечето от вас е много по-нисък спрямо миналогодишния. Основната причина е, че имаме бюджет с 840 милиона по-малко бюджет. Има намаляване на бюджета по млечните фондове и също така отделяне на средства за мляко в училищата. Но защо е така? Защото няма повторно финансиране, няма възвръщаемост на млечния износ и периодът за интервенция миналата година беше продължен и тази година вече стартира следващия такъв. Това са очакванията на комисията. Предполагам, че сте забелязали, че пазар на млечните продукти изглежда съвсем различно спрямо миналите години. Как стана това? Първо, все още се работи по реформите в селското стопанство. Комисията беше предложила такива. Те ще, евентуално ще се предприемат през октомври тази година и това ще доведе до промени в много пазари, включително и на зърнените продукти, не само млечните. Това е. Второ, има маржини в а, а, някои от а, директните помощи от, на стоеност около 719 милиона. Това означава, че при криза евентуално, ще се нанесат модификации в бюджета за пазарите. И нека да кажа също за Млечният фонд. Да, правилно. На 31 март само две държави членки приеха плащанията, но 31 март беше срока, в който държавите трябваше да уведомят комисията какво искат да правят. А крайният срок, истинският крайен срок за участие е 30 юни. Така че вече имаме а, заявки и ще има над 300 милиона, които ще са платени. Определено всички, така като каза и госпожа Магинес, държавите членки не са уведомили още, не всички държави са уведомили комисията какво ще правят, но това най-вероятно ще стане, възможно най-скоро и е съответно плащанията ще започнат. Относно пилотния проект, евентуално ще го оставя на вашата комисия да го дискутирате. Благодаря. E Благодаря. Госпожа Магинес. I, I can... Благодаря. Ще бъда кратка. След като изслушахме обяснението на комисията, но искам да отбележи комисията нашата тревога по отношение за този оптимизъм в, на пазара. Споделяме го, но освен това реалистично знаем как ще се развива той. Както разбивам, само 400 милиона е, е истински реалния марш, който действително е твърде малък, по-малък, отколкото бихме е, могли да разполагаме, ако се из, из, разрази някаква криза. Добре, до края на юни имаме все още това време, но надали трябва да пренебрегнем въпроса трябва наистина веднага да се придвижи въпроса с плащанията. Това е много важен въпрос. Пилатните проекти. очаквам колегите просто да реагират. Моля, изпратете електронна почта, ако не желаете директно да разговаряме. Да, тип Оразмо мисля, че не би трябвало селското стопанство да бъде изключено от подобен тип проекти. По-добра информация за потребителите по отношение на продуктите и стандартите също звучи логично. Така че, благодаря на колегите, които участваха във всичко това. Очакваме и други ваши идеи по отношение на пилотните проекти. Искам да подчертаят загрижеността на нашата комисия, свързана с развитието на селско-стопанските пазари и очакваме е, съответното писмо през октомври тази месец. Благодаря на комисията за сътрудничеството. Благодаря много, госпожо Магинес. Няма други желаящи да се изкажат. И така преминаваме към е, следната точка Следваща точка – информация от комисията относно комитологията във връзка с биологичното вино. Едно малко уточнение тук. Що се отнася до комитологията, комисията предложи две изменения на регламента 898 от 2008 по отношение на специалните изисквания относно биологичното вино. Взе се решение комисията да ни информира за взетото решение на 26 април и измененията свързани с биологичното вино. Комисията е представена тук и всъщност ще ни представи своето предложение. Ето един конкретен а, пример за а, значението на комитологията. И наистина благодарим на комисията за това, че има тук представител. И подобни информации трябва да ни бъдат представени по всички чувствителни въпроси. Сега давам думата на господин Юло от Генерална дирекция Агри, който ще предлож... представи това решение. Благодаря ви, господин председател. Дами и господа депутати, както беше обявено, искам да ви информирам за степента на напредък, за изготвяне на европейски стандарт свързан с биологичното вино. Европейски стандарти, които да бъдат съобразени с стандартите за биологично производство. Нека да ви представя как се вписва тази тема в законодателството от тази сфера. Има регламент, определящ стандарта, регламент на съвет 834 от 2007 година. На европейския стандарт за биологична продукция има обаче пропуск. Е, ако е, гроздопроизводството е, е добре, почива на добри бази, производството на биологично вино не е включено. Така че серти... могат да бъдат сертифицирани, да бъде сертифицирано биологично грозде, но не биологично вино т.е. вино, което се произвежда от биологично грозде. Плана за действие за биологично земеделие през 2004 година посочва като цел изготвянето на стандарт за производство на биологично вино. И така да се запълни този законодателен вакуум. По време на дискусиите за регламента на съвета през 2007 година беше осъществено това и комисията финансира първо изследователски проект онлайн, който продължи 3 години, обхвана няколко държави членки, включи практически експерименти в повече от хиляда стопанства. И след това беше изготвен проекто регламент, беше обсъден през 2009 година. Пет пъти се обсъди в Комитета за регламентиране на биологичното земеделие. И това наистина е компетентния комитет, който изготвя този регламент. През 2010 година комисията прие в началото на април предложение за а, съответните правила за производство на биологично вино. А, това предложение почива на проведенето до тук дискусии, както и на резултатите а, от изследователския проект с няколко думи ще кажа, че първо се опираме на общите правила, които съществуват в общата организация на пазарите на вино, няма дерогации. Правилата, свързани с от регламент 606-2009 година, са в сила но в предложението за биологичното вино има някои ограничения в сферата на винопроизводството. Не са разрешени някои практики за производство на биологичното вино, защото се смята, че те накърняват естествения характер на това вино. Има и списък на разрешени субстанции, които могат да се използват при производство на това вино. Проекта за регламент е в дневния ред на Комитета за регламентиране на биологичното вино. Беше включен в дневния ред на 26 април. На 18 май е насрочено ново заседание където ще се поиска мнението на комитета. Комисията държи да ви уведоми, че е, в е, търсенето на е, подкрепа в мнозинство в повечето държави членки всъщност Установено е, че някои държави, недостатъчен брой държави членки ще подкрепят тези е, мерки. По отношение на максималното съдържание на сулфити, например, няма да има такова мнозинство подкрепящо им. Комисията определила таван, който се различава в зависимост от типовете вина, но при биологичното вино тези стойности, пределни стойности са по-низки. По този въпрос има несъгласие между държавите членки, така че твърде вероятно е да не получи мнозинство. И в този случай, ако на 18 май а, нямаме мнозинство, тогава комисията ще а, премине в режим на комитология, така както това е предвидено в решението на съвета от, 2000, от 98 година. Така че след 18 май, ако не се гласува това предложение на комисията, комисията ще внесе предложението в съвета. Съветът ще разполага с 3-месечен срок, за да вземе решение. Комисията ще внесе своето предложение за сведения в Европейския парламент. Така че с това си изказване излагам процеса, който ще бъде задействан, ако не се гласува предложението. Така, целта на комисията е да се приеме стандарт, който да е в сила към момента на Гроздобера 2010 година, така че производителите да могат да издадат съответните сертификати за своята продукция биологично вино. Благодаря ви. Благодаря много на комисията, на господин Юло. Има вече няколко колеги, които искат да се изкажат. Така че откривам дискусията. Ман. Благодаря. Биологичното вино ще явно ще бъде регламентирано. Това е добре. Представителят на комисията го каза. Ни, е, тук в момента обсъждаме сулфидите. И според наличието на сулфидите, можем да различим биологичното вино от другите. Но това няма нищо общо. Сулфидите нямат нищо общо с биологичното вино. Става въпрос за производство, при което така иначе се използват сулфиди. А що се отнася до биокултурите, мисля, че там имаме проблеми. Например, когато през есента има затруднени условия на събиране на гроздето. Опитваме се в биологичното вино да намалим драстично съдържанието на а, суфиди. И когато говорим за северните страни от Европа, нещата ще бъдат много сложни. Второ, говорим за стабилизиране на температурите. Комисията иска да намали тази температура. Това също е безсмислено. Ако искаме да стабилизираме е, температурите, не трябва да ги намаляваме до такава степен, но каквато всъщност, която позволява пак е, е, развитие на някои микро, микрокултури. Благодаря. Благодаря, Херберт, госпожа Лулинг. Благодаря, господин председател. Нека да ви кажа, че а, ние в групата за виното се занимавахме и се консултирахме и с професионалисти и а, поставих писмен въпрос на комисията, не получих удовлетворителен отговор. Трябва да сме ясно, че трябва да може да се произвежда биологично вино в всяка, всеки един регион, винопроизводителен район, всяка година, дори и при не особено благоприятни а, метеорологични условия и то от всякакви сортове грозде. Относно сулфидите, ако искаме наистина да ги ограничим, трябва да знаем, че подобно ограничаване ще доведе до изкривяване на конкуренцията. Защото ако искаме по-низки максимални стойности, това по никакъв начин не действа, не оказва влияние върху здравето. Напротив, дори недостатъчно от недостатъчното наличие на сулфиди може да доведе до опасности за здравето при консумиране на такова вино. И нека да ви кажа, че традиционното производство на вино, както и биопроизводството, имат почти еднакво количество сулфиди. Така че, ако комисията реши да направи това, което смята, което ни представи днес, само ще изкриви конкуренцията и по никакъв начин няма да подпомогне потребителите. Тук аз а, лично мога да ви кажа какво казаха немските производители. Намаляване на сулфида в биологичното вино – е нещо, което е неадаптирано за производството. Ние отказваме подобна намеса. Знаем, че в Централна Европа климатът е различен и съответно ще се създадат е, изкривявания на конкуренцията. Това се казва в декларацията. И както каза господин Тофман, и което ние не разбираме тук в становището на комисията, е, че ще се намаля температурата. До сега максималната е 65 градуса. И то за период на ограничено затопляне. И е, съответно професионалистите и специалистите казват не, не бива да се намалява тази температура не можем да последваме предложението на, съвет, на комисията. И трябва да направим така, че да няма допълнително изкривяване на конкуренцията между отделните региони и отделните сортове грозде. И също така отделните производствени структури. Не може да се налагат ограничения и в крайния резултат да бъде виното да не може да се съхранява дълго или пък да загуби вкусовите си качества, нещо, което веднага ще ни постави незгодна, конкуренция, незгодна позиция спрямо конкуренцията на трети страни. Благодаря. Добре. Ако няма други желаящи да се изкажат, ще изслушаме господин Юло който ще трябва да отговори. Но нека да направя кратка забележка по метода. Ако комисията е съгласна да дойде тук и да представи своето предложение, в такъв случай по-добре да дойде преди взимането на решение. Защото ако дойде тук само за да ни представи вече взето решение, ами то няма никакъв смисъл. Тя ни поставя пред свършен факт. Днес нещата са малко по-различни. В момента няма прието решение, така че ние сме щастливи да можем да участваме в този дебат. Днес изслушахме двама, изказали се, и според правилата бихме желали комисията да ни представя проекто решенията, преди да, да ги е гласувал, преди да ги е решил окончателно, особено по такива чувствителни теми. Знаем, че има един една комисия по управление този въпрос и че евентуално ще се променят някои правила по отглеждането на зеленчуците и плодовете. Така че бихме желали да имаме повече информация относно взимането на решенията в комисията. Ние едва ли не се оказваме безгласна буква тук. Сега дам думата на господин Юле от комисията. Благодаря ви, господин председател отговор на двата въпроса, които бяха зададени, на двете изказвания. Е, по отношение на тези технически въпроси, що се отнася до температурата? Е, третирането на е, загряване е разрешено за конвенционалните вина, без някакви ограничения на температурата. Но за биологичните вина се сметна за уместно да се определи горна граница, за да не се стигне до стерилизиране пълно на продукта. Така че ферментите специфични за конкретния регион да могат пълноценно да дадат своя принос. 60... 65 градуса, това е обикновено разрешената температура и не създава технически затруднения за биологичните вина. Що се отнася до сулфитите? Този въпрос се дискутира обстойно и а, за обикновените видове, за конвенционалните видове, 200 мг за 150 мг за червените вина, сухите 200 за белите и може да стигне до 400 мг. Но а, изследването показа, че във всички европейски региони производителите на биологично грозде могат да произведат вино без да прибегнат до тези, е, без да прилагат тези пределни стойности. И то е, наистина проучването обхвана неограничен брой производители, а е хиляда така че подобни решения са а, приложими, а, включително и за производителите, които са в а, северната част на Европа. Но дебата показа, че определяне на пределни стойности, строг, намаление 50%, може да доведе до затруднения за някои производители, които а, не са толкова обиграни или а, в прилагането на тези технологии, или пък а, при не много благоприятни а, реколти. 150 мг да се сведе за, за червените сухи вина до 100 да се свали, от 200 на 150, а за а, другите, трета категория, само 30 мг се намалява, да речем, за сладките вина или така наречените ice wine. Така че можем да се запитаме дали са реалистични тези цифри защото има и критики, които се отправят. Мисля, че производителите не трябва да се страхуват от подобни пределни стойности. Осъществимо е, е да се произведе добро биологично вино, като се спазват тези изисквания. Но трудният въпрос е свързан с климатичните условия, които някои години наистина са много трудни и при такива изключителни обстоятелства може да се приеме правилото на гъвкавост в дадени години да се увеличи съдържанието до разрешения за конвенционалната вина максимално изражение. И заключението е, че всички производители, които днес произвеждат от биологично грозде вино, не би трябвало да срещнат затруднения а, с а, това предложение на комисията. И подобен стандарт се опира не само на научните проучвания и а, тестовете на място, но може да се съпостави и с частни стандарти, които се прилагат и в европейски държави, в трети страни, които се прилагат в северните части на Европа, където според тези частни стандарти не се предвиждат по-високи стойности. Дори има такива стандарти, които са по-стриктни от предложението на комисията. Така че подходът ни е реалистичен и ще може да постигнем по този наш целта си. Благодаря, дами и госпожа. Благодаря, казва председателят. Ако няма други желащи да се изкажат, ще а, госпожа Люлинки иска думата. Моля ви. Господин председател, аз вярвам на, професи... на професионалистите, които казват, че това не е добре и че ще доведе до изкривяване на конкуренцията и на пазарите. Аз им вярвам. Това доверие в момента е нарушено отказаното от комисията. Питам се дали все още разполагаме с нужните умения в сектора страна на комисията. Ами, нека да послушаме все пак професионалистите. Комисията трябва да вземе предвид това, което и се казва от сектора. Благодаря на госпожа Лулин, казва председателя. Прекратяваме в такъв случай за сега и ще се видим отново в 3 часа относно фи, а, хранителната верига. Благодаря.